Okay, colleagues, it's... И така, уважаеми колеги, почти 10.09 минути е тук. В 9.30 ще се срещнем с наши колеги от националните парламенти, за да обсъдим консенсуса за развитието и в това заседание с националните парламенти има депутати от комисията по развитие на 24 е, парламенти на държави членки. Имаме и гости от Панафриканския парламент, от няколко африкански държави. Така че отново надявам се, че и вие ще останете и ще ги слушате, защото ние ще говорим за това как те прилагат целите за развитие, как нашите държави членки се справят с прилагането на целите за развитието и също така ще разгледаме обща представа за това как се справя Европейския съюз за прилагане на устойчивите цели за развитие. И имаме много интересно заседание между 9.30 и 12.30. Надявам се, че колегите ще останат тук. Сега Вчера много колеги не бяха тук. Много неща се случват до вечера. Групата за подкрепа на демокрацията е в 18.45. Там ще се говори за изборите в Африка. Утре президент организира, председателя организира основна конференция за африканските държави. Поканени сте, поканени сте даже да се изкажете, ако искате и се надявам, че ще вземете участие. Имаме два документа за гласуване. Първо ще разгледаме, ще видим дали работи електрониката. Извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми а, информация за съжалявам, колеги, поради поради усилен трафик не могат да дойдат. Колегите са тук. Можем да изчакам още една минута. Има много хора, които не са тук, но не можем да задържаме а, заседанията и да ги отлагаме, защото колегите не са можали да дойдат. Това са технически проблеми. Може ли поне да опитаме дали може да се гласува? Моля, опитайте да гласувате електронно. Имаме технически проблем, ще, който ще трябва да решим преди да можем да гласуваме. Ще трябва да спрем гласуването в момента. Ето тук са гласовете. Аз ги виждам на екрана, но не ги виждам другаде. Може ли да помолим някой да реши проблема? Добре, всички могат да видят. Не, не можете да видите. Нека да опитам още веднъж. Няма сигнал към екраните. Режим на гласуване, край на гласуването. Имате ли ги на вашите екрани? Добре, имате ги. Значи и вие можете да видите резултатите. Съжалявам, ще трябва да решите. Ще започнем да гласуваме. Първо, по точка 9 равенство между половете в търговските споразумения. Добре, може да почнем веднага да гласуваме. Започваме с компромисно изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 18 за? Против? Въздържали се? Приема се. 19 за? Против? Нека да проверим изменение 19. Режим на гласуване.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 Отхвърля се с 11 на 10 и 1 въздържал се. Изменение 36 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против въздържали се. Нека да проверим компромис 7. Режим на гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че а, мисля, че е прието на гласуване, край на гласуването. Да, наистина се приема. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, проверяваме. 57, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 58. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 59 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 59, режим на гласуване. Мисля, че е отхвърлено, но нека да видим край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60. За. Против. Проверяваме 60. За. А, извинете, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 61. За. Против въздържали се, отхвърля се. 63 за, против. Проверяваме 63, режим на гласуване. Край на гласуването, отхвърля се. 64 за, за. Добре, проверяваме 64, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 65. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, Проверяваме изменение 4. Мисля, че е прието. Режим на гласуване. Край на гласуването. И пада, защото резултат е 11 на 11. Устно изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверяваме устно изменение 1. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Проверяваме изменение 6, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 8 за, Добре, проверяваме изменение 8. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. За против въздържали се. Приема се. 14 за. Ще проверим 14. Приема се. Изменение 15. За. Проверяваме 15. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за. Проверяваме 15 също. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме цялото становище. Електронно режим на гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Има един човек, който е сложил картата, но не гласува. Ако искате да гласувате, моля. Аз просто исках да разбера дали не работи някоя от машините. Поздравления на докладчика. И сега преминаваме към точка 10. Друго становище. на Комисията за правата на жените. Да. Това е становище. Докладчика Флорента Марчеленси. Искате ли да кажете нещо? Моля. Благодаря много. Искам да кажа следното. Първият план за действие – за равенството между половете в рамките на борбата срещу климатичните изменения беше приета и в парламента също трябва да се приеме становище, така че да могат да се прилагат тези елементи, които са залегнали там. Благодаря. Започваме с първо. За против въздържали се приема се. Компромис А. За против въздържали се приема се. Изменение 6. За против. Проверяваме изменение 6. Режим на гласуване. Извинявайте, казва председателката е, Режим на гласуване по изменение 6. Гласуваха ли всички? Изменение 6 гласуваме. Режим на гласуване все още. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. А, тук всъщност е, се обучаваме как да използваме машините за гласуване. Продължаваме, гласуваме отново изменение 6. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 за, против въздържали се. Проверяваме изменение 7. Ясно е, отхвърля се, край на гласуването. Виждам вече. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 12. За, Извинявайте, отиваме сега към компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. За, против, въздържали се. Проверяваме изменение 15. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменени 18 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 18, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се.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 Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 26 за. Всъщност, извинявайте, то пада, казва председателката. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, проверяваме 31, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 35, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ХАШ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въз... проверяваме 38, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 43. Не всъщност. Ние отхвърлихме 38. 39 трябва да гласуваме. Кой е за? 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме вече към 43 за, против, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се. Проверяваме 45, режим на гласуване. Мисля, че е прието, но не съм сигурна. Край на гласуването. Наистина е прието. 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, е и ай. За против въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис J или J. Приема се. След това преминаваме към 55 за, против, въздържали се, отвърля се. 57 за, против, въздържали се. Нека да проверим 57, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. <coughs> Преминаваме към 58 8 за, против въздържали се, приема се. 59 за, против въздържали се, приема се. Всъщност, да, а, искаме да кажа, искам да изтегля изменение 60. А, изтегляме го. 61 за против въздържали се приема се. Гласуваме цялото становище с измененията. Електронно режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление на автора. И сега, сега ще Имаме една малка почивка и след това ще започнем с заседанието на националните парламенти. Okay, colleagues, we're going to make a start. So if everybody could take their seats, we can... We... Започнем, ако обичате, вземете местата си, за да започнем заседанието. Малко сме закъснели а, трябваше да се намери, да, а, нашите гости трябваше да намерят мястото, а, залата, което е малко сложничко. От името на Европейския парламент и Комисията по развитие, много се радвам, че сте тук. Това е много важна размяна на мнения от наша гледна точка и се надяваме, че и за вас ще е полезно. Идеята днес е да говорим за прилагането на а, устойчивите цели за развитието на ООН и да обсъдим с вас, представили сме ми и да ви представим как Европейския парламент смята да приеме и да прилага тези правила. Знам, че повечето от вас от комисиите по външни работи на вашите парламенти бихме искали да съсредоточите вниманието си а, а, върху отношенията с, с другия, а, с външния свят в Европейския парламент. Работим нашата вътрешна политика на Европейския съюз да ни помогне да постигнем тези цели. Ние ще разглеждаме сега външните аспекти и консенсуса за развитие. Аз се наричам Линда Макеван и съм председател на Комисията по развитието. Тя се състои от представители на много страни в Европейския съюз и от много различни политически групи в Европейския съюз, така че искам да приветствам всички вас. Много се радваме, че сте тук. Надявам се, че ще намерите нашата размяна на мнения полезна. Искам да кажа, че в допълнение към нашите парламентаристи имаме представители на ООН, Европейската комисия и <clears throat> службата за външна дейност на Европейската комисия с външна политика имаме гости от Манс Штифтунг. Те ще ви дадат представа. Трима от моите колеги ще модерират заседанието. Първо ще дам думата на колегата Карлос. Преди да започнем няколко практични проблеми. А, заседанието се предава, така че ако искате, може да изпратите съобщение на вашите близки да го видят. Има, има превод на всички официални езици, освен а, нидерландски, словенски и галски. Можете да видите кабините, избирате номера на кабината и избирате езика, който искате да слушате. Имате слушалки, погледнете кой номер език искате да се включите. Депутатите от нашата комисия могат да вдигнат ръка, ако искат да говорите. Ако сте членове на националния парламент и искате да вземете дума, моля, попълнете картата за изказване, която би трябвало да имате. Е, същото се отнася и за гостите ни от Пана в Африканския парламент. Вдигнете картата и я дайте на нашите сътрудници или я донесете на някого, така че да можем да сме сигурни, че имаме достатъчно време всички да се изкажат. Ако обичате, направете това, просто ако искате да се изказвате, е, подайте молба, е, подайте заявление. Има две заседания. Е, първо ще чуем за консенсуса за развитие, как Европейския парламент ще прилага целите. А втората част е какво правят отделните държави. Решете в кое заседание искате да се изкажете, за да получите време. Искам да кажа, че да има много хора, много изказващи се. Ще ограничим а, а, времето за изказване, две минути, може би две и половина, може би дори минута и половина, ще има и часовник, за да може да бъдем справедливи към всички. Преди да започнем заседанието, искам да ви поканя да погледнете едно а, видео. Това е а, организирано по повод на честването на Деня на ОНЕ. Видеото няма да се превежда.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 Well, thank you very much for that. Много благодаря за това видео, което е направено от ООН. И ще чуем тяхното изказване. Искам само да кажа, че искам да благодаря специално на Анализ, една от нашите колеги, която помогна да организираме днешното заседание. Накрая ще имате възможност да да изберете целта, която искате да подчертаете, може би да работите някъде към 12 и 20 ще има а, ще имате карти а, и ще направим, може би, нови а, е, видеоматериали. Искахме да поканим ОНЕ да представи а, е, целите е, тук Барбара Пеше Монтеро, е, директор на бюрото на ООН в Брюксел. Тя е много голяма. Е, тя поддържа целите. Барбара, имаш думата. Много благодаря. Не знаех, че ще мине видеото. Там бяха казани много от важните неща. Много благодаря за поканата. Поздравления за това, че организирахте това а, събитие, защото смятам, че много от работата, която всички трябва да извършваме, е да а, няма дискусия между технически хора, да се мобилизират различните хора, които трябва да бъдат ангажирани и а, ние се придвижваме много бързо и се надявам, че ще имате възможност да обсъдите това, но това е наистина а, програма за частния сектор, за парламентите и факта, че Европейския парламент и националните парламенти се обединяват да обсъдят нещата, мисля, че това е много важно. Разбира се, много е време на тази инициатива, защото току-що завърши КОП 23 и то открои факта, че тези програми са много важни. Това не е нещо, което а, ще ни накара да а, изчакваме следващите поколения, знам, че знаете много за тези цели, но тук а, говорим за това, че никой не трябва да бъде изключен. Това е една програма. Аз ще говоря за външния компонент. вие сте парламентаристи във вашите страни и в Европа. Става дума за реални хора, както казвам в презентацията. Никой не трябва да бъде оставен да остана извън а, националните политики и сега а, мисля, че а, съкръщението не а, пояснява всичко, това е част от разговорите, които водим в Европа. Това е един, една много положителна програма, която се отнася за устойчиво употребление, устойчиво производство, основни права, млади хора, хора въобще. За засяга всички проблеми, които са специфични за всички наши страни. Ако говорим, например, за работната заетост, говорим за създаване на работна заетост в развиващите се държави и, както каза един депутат, може би ще разгледаме миграцията в Европа. Ако можем да се ангажираме конструктивно с тази програма, с този дневен ред, няма да говорим толкова за проблеми, а за една позитивна визия за бъдещето с конкретен график. И това е програма, която разбира се е много амбициозна. Може би някои твърдят, че е дори твърде амбициозна. Тя е резултат на преговорите и ние виждаме, е, че е в Бон и в обсъжданията на парижките е, споразумения, всичко това ни мобилизира. За нас и именно за това аз работя в Брюксел. Аз често посещавам парламента. Европейския парламент е от основно значение. Това са европейските институции, държавите членки. Ние искаме вие да е, имате водеща роля. А, в споразуменията и в изпълнението. И много от големите споразумения не могат да бъдат изведени от ООН това не може да стане без подкрепата на европейските държави членки, европейските институции. Наистина става дума за стратегическо приложение. Приветствахме формулирането и представянето на консенсуса. Както знаете, консенсуса ще се отнася за ангажимента за прилагането на целите през следващите 15 години в държавите, нашите държави партньорки. Ние допринесохме значително по този въпрос, защото смятаме, че всичко това е много важно. То преминава през всички елементи на програмирането и на планирането. Искаме да видим как можем стратегически да си сътрудничим с прилагането и всички ние ще се обединим. Както много от вас може би знаят, о не е а, в момента в реформа, за да може да отговори по-добре на целите. Основната а, идея на програмата 2030 година е да се види как всички могат да си сътрудничат за постигането на целите. Например, ако говорим за бедността, това е първата цел, трябва да се разгледат също така не а, равенството, както е казано във видеото, така че ако говорим за економически растеж, не може да се а, разглежда, без да се разгледат институциите. ние трябва да работим по различен начин, макар че това не е тема на тази първа сесия. Искам да подчертая съвсем а, силно. Това може да стане само ако всички сме ангажирани с а, водещата роля на Европа. Тя ще бъде възможна само ако Европейския съюз е ангажиран. Искам да приветствам комисията за платформата с повече заинтересовани лица. Комисията а, показва вътрешни, външни а, програми. Това е много силен сигнал. Европейския съюз прави това в субсидиарност с държавите членки. Това, което цени много, че а, в форума на високо равнище, който беше проведен на няколко последователни години през юли повечето държави членки а, работят много. А, например, в Белгия ще има едно голямо съвещание утре, а, в, на което ще бъде представено представен доклад на обществеността, на местните органи на самоуправление и тогава вече ще имаме много ясна програма за прилагане, за да се види как действа вътрешната политика, как работи бюджета, частния сектор, за да може да се приложи същия процес. Тези форуми на високо равнище бяха вече проведени, програмата беше преразгледана, те се провеждат всяка година през юли. Това е изключително важно, защото това означава, че държавите членки а, владеят положението и в тази нова програма вече не се говори за санкциониране на а, онези, които не спазват правилата, а по-скоро да се мобилизират всички действащи лица, защото тъй като това е, е широка е, програма, сложна програма, това не може да се постигне само чрез правителствата. Необходими са отлични, различни неща. Много често тук, като сте в Брюксел, оставате с впечатление, че не се прави много, а всъщност много се прави. О, не, получи молба от повече от 100 държави за подкрепа при изпълнението на целите. Изпратили сме мисии в много държави, интегрирани от различните агенции. В момента под въздействието на ОИСР ако това са целите, трябва да се установи къде се намират отделните държави в тези организации, къде са празнотите, каква е основната страна, какво са основните линии, какви са статистиките и така нататък. И разбира се, това е нещо, което исках да представя в своята презентация, ролята на парламентите, защото по същия начин не става дума за отговорност на правителствата. Трябва да кажа, че парламент парламентаристите имат основна отговорност при изпълнението на целите. За да сме сигурни, че добрата воля на правителствата, тя е подписана от държавите членки. Тук искам да кажа не само, това не са целите на ООН, ние ги подкрепяме, разбира се, това са целите на държавите членки, на всички държави членки на равнище държавна глава, президент. Това е тяхна програма. Всички ние, европейските институции, ООН, националните агенции по развитие, подкрепяме правителствата, защото а, може би а, правителствата не е правилната дума, а, а а, всъщност съответните парламенти дават се бюджетни изчисления за политиките, които трябва да бъдат приложени и също така да се проследи всичко да се прилага на равнище Европейски парламент, ако институциите са се ангажирали да внесат фондове и да ги изпълняват програмата, трябва да сме сигурни, че, да, иска, че ще ам, приложим ам, съответните действия в съответен график и всички ние трябва да съгласуваме дейностите си с, а, този много силен поет ангажимент. Когато говоря с парламентаристи, когато говоря с АФЕД, с комисията по външни, а, по външни работи и а, развитие, всъщност установявам, че ангажиментът не е толкова силен в другите комисии. А, ангажимент е общ. Искам да споделя добър опит, който се прилага в много държави. Например, Уганда създаде парламентарен форум по цели на устойчивото развитие и а, разглежда не само мониторинга, но насърчава диалога и анализа, но също така капацитета в парламента. Тринидад Тобаго създаде комисия за околната среда и устойчивото развитие. Те ще разглеждат използването на енергетиката, на водата, обучението, отчетността на правителствата, мобилизирането на национални ресурси и така нататък. Но дори държави като Пакистан създадоха а, своя работна група. В много държави се прилага всичко това. За съжаление, Обикновено а, до този момент това е а, само в а, развиващите се страни. И искам да апелирам към всички вас. Какво означава това за вашите парламенти? Има ли база? в Германия, например, вече се работи по този въпрос. Те създадоха парламентарен консулативен съвет по устойчиво развитие, който мониторира, подкрепя, мобилизира диалози. Това са много добри възможности, които могат да бъдат а, умножени и а, ОИСР създаде един инструментариум и наръчни как да се прилагат а, тези позиции. А, той помага с конкретни мерки и инструменти за това как да се обединят политиките, тези от вас, които ви интересуват. С удоволствие ще ви дадем линка към инструментариума и към наръчника. Това са много полезни инструменти. Искам да спра тук. Тук става дума за а, начина по който трябва да се променят нещата, трябва да се промени парадигмата. Нашето общество не е устойчиво и не е устойчиво, защото заради начина по който живеем, произвеждаме, консумираме, живеем в економически модул, който е свързан с транспорта. Това не е устойчиво развитие. Така че ние самите трябва да, се, да променим начина по който работим, по който искаме да постигнем това. Това означава да се мобилизира обществото, да направим така, че и частния сектор да работи. И това означава да помогнем също така на нашите партньори. Консенсус е изключително важен. Целите се отнасят за партньорство, а не а, за получаване на хората какво трябва да се направи. По различен начин трябва да се работи. Светът е много по-глобален и ако искаме да имаме резултати, аз не смятам, че миграционната криза е криза, аз го наричам миграционен въпрос, но има сериозни проблеми в нашите държави партньори, които принуждават хората да идват в Европа, да търсят по-добър живот. И ние трябва да им помогнем да постигнат най-добър възможен живот. Поздравления за това, че сте ангажирани с тази тема и благодаря за поканата. Едно предизвикателство е да намерим общи решения на общите проблеми, националните парламенти, имат роля. Някои от държавите са били на този форум на високо равнище през юли. Всичко можете да видите онлайн. Аз нямам списък на държавите, които са се ангажирали. Държавите членки ще докладва през юли 2019 година така че, моля, ангажирайте си и споделете с нас какво прави вашия парламент, за да държи държавите а, от, отчетни. И сега искам да дам думата на, до, на колегата Елена Тиокарло, която ще, а, която ще а, председателства а, тази част на заседанието. So, ladies and gentlemen, welcome to... И така, дами и господа, добре дошли в Европейския парламент, храма на демокрацията. Много се радвам, че ще председателствам тази много важна сесия. Първо искам да благодаря на Барбара за встъпителните й думи и бих желала да повторя думите на приветствие на нашата председателка в началото на това заседание. Искам също така да изразя високата си, колко високо ценя вашето присъствие тук. Имаме парламентаристи от Панафриканския парламент, от Тунис, Нигерия, Марокко и представители на парламентари... парламентите на 25 държави членки. Не знам дали всички са тук, но поне така са се записали. Добре дошли. Аз идвам, аз съм Елени Теохарос от Кипър, Комисията по развитие. Уважаеми колеги, в отговор на а, програмата на ООН за 2030 година за устойчиво развитие и други важни международни споразумения, при, прияти през 2015 година, като например Парижкото споразумение за климатичните промени, рамката за намаляване на риска от природни бедствия. Европейския съюз започна преразглеждане на политиката си за сътрудничество в областта на развитие в европейския по отношение на консенсуса. Целта беше да се организира стратегия за постигането на целите за развитието, прилагане е, и адаптиране към глобалните е, предизвикателства. Тук е, за мен обаче миграционната криза е криза, не е проблем. Както а, ясно показва тази част на заглавието на заседанието нови европейски консенсус за развитието е изключително важен. Значението на нови европейски консенсус се състои в това да се предостави една съвместна и последователна позиция както на Европейски съюз и държавите членки, включително прилагането и нови европейски консенсус за развитие беше подписан съвместно от съвета, комисията и Европейския парламент през юни 2017 година. Тази комисия отговаряше за преговорите с комисията и с съвета и успя да постигне споразумение. По изключение двама са докладчици бяха назначени, за да се гарантира максимален консенсус в рамките на нашия на нашата институция. Съдокладчиците са много уважаваните колеги господин Венте и господин Нойсер, които ще ви дадат повече подробности за преговорите, които ще доведат до одобряването на консенсуса. След господин Гаспар Фронтини, който е изпълняващ, изпълня, изпълняващ директор, функцията директор на международната политика за сътрудничество и развитие. накрая те ще си изкажат двамата след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 и да приветствам представителите на националните парламенти. Вярвам, че много неща вече бяха казани. Европейският консенсус за развитието е общо политическо становище на съвета, комисията и парламента. Мое удоволствие е да представям парламента по време на преговорите. Това беше под Малтийско председателство. Заедно с нашия колега и с помощта на председателя успяхме да постигнем съгласие. Защо обаче ни е необходим този подновен подход към политиката за развитие? И колегите преди това споменаха, когато се разгледа политическата ситуация от международно, в международното положение, има нови развития. Първите 8 цели се превърнаха в 17 цели за устойчиво развитие. И за това трябва да имаме една обща европейска декларация, свързана с програмата за 2030 година, която да се превърне в план за действие с фокус върху хората, мира, благоденствието и партньорството. Поради тази причина консенсус е от изключително защото променя рамката на сътрудничество в Европейския съюз. Задава нови приоритети по отношение на бедността, устойчивото развитие, намаляване на неравнопоставеността и много други предизвикателства, пред които ние сме изправени заради географските ни предизвикателства, социални проблеми и предизвикателства пред опазване на околната среда. Както всички вие знаете, държавите членки и Европейския съюз предоставят най-голямата сума от средства. Те са най-големия донор 5,5 милиарда евро за върховенство на закона, здравеопазване, достъп до вода и суровини както и създаване на заетост и иновации. Другата монета, от, а, другата извинявайте, страна на монета да е помощта за развитие, която е много важна за консенсуса и която всъщност представлява ангажимент за 5%, ако правилно чухме, отделени от националните бюджети за тази цел до 2030 година. От, перспектива на Европейския парламент е много важно в консенсуса да се говори за последователност и по-добра координация на всички дейности, които се случват на европейско ниво и на ниво държава членка. Що се отнася до засилване на доброто управление, структурите на неправителствените организации, ангажимента и отчетността – и поради тази причина вярвам, че е от изключително значение в, в този контекст да бъде засилена и ролята на националните парламенти, както разбира се и на регионалните и национални правителства и на неправителствения сектор. Тук говорим както за подпомагане, така и за демократичен контрол в нашите и други страни не само в страните от Европейския съюз, но и в развиващите се страни. Огромният ангажимент, който сме поели, публично-частните партньорства, които имат за цел да разгледат справедливата търговия. Това всичко е свързано с консенсуса и е свързано с политиките за сигурност и миграция. Важно е, защото ако разгледаме всички кризи, това ще ни помогне да се справим с миграцията и с разселването. Истината е, че политически стабилните страни са много по-устойчиви и не би се стигнало до принудителна миграция в такива случаи. Затова много е важно да направим връзка между политиката по сигурността, политиката за околната среда и всички механизми, които са свързани с по-доброто управление. Това беше от мен. Ще дам думата на моя колега Норберт. Okay, thank you very much, uh, Благодаря ти, Елени. Благодаря много и на другия колега, който се изказа. Уважаеми колеги от националните парламенти, от парламентите в Африка, от Панафриканския парламент, мисля, че това е добър сигнал в навечерието на предстояща среща на върха в между Европейския съюз и африканските страни, това, че вие сте тук днес с нас, за да обсъдим изпълнението и възможностите на целите за устойчиво развитие. Аз се изправям пред вас като съдокладчик по, този, по това досие, по което работя заедно с колегата от НП Богдан Венда. Аз съм от Германия и мога да ви кажа, че в момента в Германия нямаме консенсус, за да можем да сформираме правителство. Но в Европейския парламент консенсус, <laughs> за консенсус е много добър и това показва, че можем наистина да работим чудесно заедно, не само в рамките на двете най-големи партии, но и с участието на по-малките политически групи. Моите колеги и аз сме съгласни, че изкореняването на бедността е в центъра на нашия консенсус, както и последователност в политиките. Изкореняване на бедността разбираме ние като създаване на економически и социални измерения, които да отговарят на целите за устойчиво развитие за 2030 година. С цел да се постигне тази цел, държавите членки трябва да постигнат 0.7 или 8 цел. Освен това, в този случай, за съжаление, в консенсуса липсва таблица за непосредствените цели, нещо, което беше част от предишните консенсуси. Това означава, че вие сте тези, които трябва да държат отговорни своите страни, за да може да се постигне целта за 0.7. В новия консенсус много се говори за целите на КОП и за справяне с промяната в климата, за да можем да се справим с глада и с недохранването, трябва да намерим начин по който фермерите да бъдат подкрепени с помощта на финансови механизми, които са адаптирани към техните нужди и което им дава възможност да адаптират своята дейност и да развиват малки и средни предприятия в областта на селското стопанство. В консенсуса се разглежда и социалните и стандарти, както тези за околната среда. Насърчава се достойният труд и се призовава за европейски инвестиции в развиващите се страни. От нас, парламентаристите, зависи да си сътрудничим тясно с представителите на неправителствения сектор и да настояваме да има непрекъснат контрол, за да може тези стандарти да бъдат постигнати и да се подобри живота на хората. Нещо за хуманитарната помощ, защото то липсва до известна степен в консенсуса. Искам да кажа, че съответната ресорна комисия, в която съм аз, много работи по темата. Подобрените условия на живот ще доведат до по-малко миграция. А освен това, миграцията също така може да помогне за устойчивото развитие в консенсуса за политиката за миграция се говори за взаимна отговорност и пълно спазване на човешките права и правата за хуманитарна помощ. От държавите членки зависи да координират общ подход, който да даде възможност за устойчива интеграция, като същевременно разглежда основните причини за миграцията. Успяхме да направим и една връзка между сътрудничеството и интеграцията и тяхното управление. Очаквам с нетърпение нашето следващо заседание след една година, отново през месец ноември, за да мога тогава да чуя от вас какво сме успяли заедно да постигнем, какво сме изпълнили в националните парламенти и как заедно с националните правителства сме успели да изпълним целите за устойчиво развитие. Благодаря ви. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στην τη ελληνική Добре е, дошли да кажа на всички и на моя роден език, гръцкия. Преди да дам думата на господин Фронтини, е, бих дала думата е, и бих казала на тези колеги от парламента, които искат да вземат думата, да го заявят. вдигайки е, табелката. Господин Фронтини, пет минути има. Everybody. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. За мен наистина е огромно удоволствие да съм тук и да говоря за консенсуса и това се дължи на много причини, които ще разкрия по време на своята презентация. Основната причина обаче е, че това е съвместна работа на трите институции и за мен като преговарящ от страна на комисията беше голямо удоволствие да работя с двамата са докладчици и с председателя на ресорната комисия. След като казах това, нека да премина към презентацията. Първото, което искам да спомена, вече беше казано от моите колеги, а именно, че една от най-важните черти на консенсуса е документа на най-високо ниво, подписан от председателя на съвета, от председателя на Европейския парламент и от председателя на комисията с цел да се засилят националните капацитети. Става въпрос за кооперация, извинявайте, за сътрудничество в европейски мащаб, но също така и извън Европа. Това е една обща рамка и от огромно значение – защото имаме едно сътрудничество в рамките на развитието в Европейския съюз, но също така и 28 двустранни споразумения. И всичко, което можем да направим за по-последователно изпълнение на тези политики, ще подобри ефективността на нашето сътрудничество. И започваме с един общ документ, който е ориентир за всички нас. Това е един чудесен начин да започнем. Европейския консенсус се опитва да отговори на някои от световните предизвикателства, с които днес ни запознаха, но също така да отговори и на необходимостта на световната програма, която като цяло виждаме се променя и тя е свързана с сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Ако си спомняте целите за устойчиво развитие, можете да видите, че развитите страни помагат на развиващите се страни. И тук идеята беше, че развитите страни все едно нямат проблеми. Но по отношение на устойчивите цели за устойчиво развитие, нещата са по-различни. Тук всички страни работят заедно по общите си проблеми с координирани действия. За това създадохме европейския консенсус – В него се опитваме да видим отговора и се опитваме да структурираме консенсуса около петте точки, които на английски започват с П. Хора, партньорство, мир, просперитет и така нататък. Идеята е, че политиката за развитие не би могла да бъде разгледана в изолация. Това е част от по-широката рамка, в която работи Европейския съюз и държавите членки. Поради тази причина ние искахме да работим по връзките между политиката в областта на развитието и други ключови политики. Да речем, политиката за сигурността. Няма развитие без мир и няма мир без развитие. Миграцията е криза, това е възможност и предизвикателство и не трябва да забравяме, че ще трябва да се справим с нея и то с помощта на хуманитарни политики. И тези политики трябва да работят заедно с а, политиките, които разглеждат други нужди. Нужди, свързани с промяната в климата, и всякакви други политики. Ще се опитам да бъда кратък, защото знам, че времето няма да стигне, но искам да кажа нещо за това как трябва да се изпълни консенсуса. Първото е по-добра координирана дейност между Европейски съюз и държавите членки. За това е много важно да имаме такива общи срещи между европейските парламентаристи и националните парламенти. Консенсуса предвижда голяма част от дейностите с цел да се работи на място. Второ, трябва да помислим по какъв начин да мобилизираме всички видове финансиране. Подпомагането е много важно, също така е важно да се спази ангажимента за 0,7% от БВП а трябва да успеем да използваме и частно финансиране, за да можем да постигнем тази обща мобилизация. Разбира се, също така трябва да мобилизираме и местно финансиране, нещо, което е от изключително значение и ще трябва да помогнем на своите партньори да направят същото. говорихме за това, че имаме програма, която излиза извън публичния и частния сектор. Тоест всички трябва да участват. Не просто правителствата, а всички ние. И за това е много важно, че вие сте тук днес, вие, които представлявате всички хора в обществото. Във връзка с развитието, това трябва да продължим да работим, трябва да имаме и последователност – защото дори да мобилизираме всички финанси на света, трябва да имаме правилната политика. Ние трябва всъщност да работим последователно, за да можем да помогнем на развиващите се страни. И накрая трябва да кажа, че това е една универсална програма. Консенсусът се фокусира върху най-бедните, върху изкореняване на бедността и знаем, че трябва да предложим възможности за развитие на различните развиващи се страни. Те са много различни. Някои са в криза, някои са много бедни, но някои в момента успяват да се справят. И въпреки това, трябва да имаме, и именно поради това, извинявайте, трябва да имаме различен подход. Това е последния ми слайд, с който смятам да приключа. В момента на ниво комисия се опитваме да изпълним всичко това, като включваме тези неща в средносрочния преглед на нашите програми и като включваме този начин на мислене в следващата многогодишна рамкова програма. Включваме това и в следващите си споразумения. Отново, особено тогава, когато подписваме споразумения за партньорство. Разписали сме конкретни действия Европейския план за инвестиции, за развиване на инвестициите в Европа и в Африка. Имаме много важна инициатива, заедно с ООН, за овластяване на жените, да се борим против насилието, което се основава на пола. И също така една важна инициатива, с която ще се опитаме да мобилизираме местните ресурси. Това е което правим на европейско ниво. За нас е много важно да видим обаче как се работи на ниво отделна държава, как държавите членки ще работят за постигане на тези цели. Ще приключа със следното. Изпълнението е важно, но за да можем да го подпомогнем, трябва да има правилно отчитане. Имаме общо задължение Европейския парламент и държавите членки да представяме доклади за изпълнението на консенсуса и да покажем по какъв начин помагаме да се постигнат целите за устойчиво развитие в развиващите се страни. Това ще се случи през 2019 година и ще е много важен доклад, за да видим какво се случва на ниво Европейски съюз и какво се случва на ниво държава членка. Благодаря, господин Фронтини. Сега, уважаеми колеги, давам ви думата. Всеки от вас ще има по 3 минути за изказване. Затова ще ви помоля да се придържате към същността на своето изказване, за да може да се изкажат всички желаящи. Когато вземате думата, ще ви помоля да се представите себе си и страната, от която идвате. И ако задавате въпрос, моля ви, адресирайте въпроса към човека, който бихте искали да ви отговори. Започваме с Ана Терон от Испания. Buenos días. Eh, gracias Добър ден и много ви благодаря е, за е, тази среща. Казвам се Ана Терон. Идвам от Испания. И имам въпрос, който не е отправен конкретно към някой от ораторите, а по-скоро до всички, които са на трибуната. Става дума за един въпрос за консенсуса, как е постигнат той, има и альтернативни мерки, така съм чула. Каква е подкрепата в парламента на този европейски консенсус за развитие? Благодаря ви. Thank you, Anna. Uh, now the Благодаря, Благодаря. Давам думата госпожа Аникен Уитфелд от Норвегия. Норвегия. Микрофон, моля. Микрофон на ораторката, моля. Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря, че ни поканихте да вземем участие в тази много важна дискусия. Равното разпределение на ам, богатството е изключително важно за постигането на целите на развитието. А, трябва да се създават собствени училища, болници, трябва да имаме политическо лидерство в а, държавите членки, в отделните държави. А, а, между, а и в самите европейски държави. Мисля, че международната помощ може да се а, поддържа, ако политическите лидери отговарят за преразпределението на печалбите. Финансирането на развитието е изключително важен проблем и а, мога да кажа, че Норвегия спази а, своите поети ангажименти и целите с развитие ще бъдат основата на а, изразходването на средствата. След Втората световна война Европа се разви благодарение на помощта, която беше оказана, но и поради свободната търговия. Както много развиващите се страни са постигнали економически растеж от а, а, търговия, конкуренцията с а, развиващите се страни доведе до а, решения в отделните държави членки, които идваха както от ляво, така и от дясно. Целта а, а, беше да се постигнат целите. Една, едно от средствата беше протекционизъм, което е погрешно. Е, международните трудови стандарти са друг фактор и всичко това трябва да се отчете в Европа, за да може да се постигнат целите на развитие. Благодаря ви. Господин Димитриус Емануилидис от Гърция има думата. Благодаря, госпожо председател. Е, приветстваме този нов европейски консенсус за развитие. Това е една нова рамка за политиката на развитие. И институциите и държавите членки трябва да прилагат този консенсус, за да подкрепят развиващите се държави. Европейският модел и целите му трябва да, отговаря, да отговаря и на а, световните предизвикателства сферата на енергетиката, миграционните процеси, климатичните промени, накърняването на правата на човека, които се наблюдават на много места. Осъществяването на програмата за 2030 година трябва да се справи с тези явления. На европейско равнище Основна роля тук трябва да играе координирането на политиките. И поне в Гърция това е факт и се осъществява чрез секретарият към Министерството на външните работи. Е, десете е, цели и е, всички цели на устойчиво развитие, към които са насочени нашите национални политики, подкрепят всички стълбове на развитието економическо, политическо и насочено към околната среда. Тези три измерения са задължителни и необходими условия за осигуряване на високо качество на живот на човечеството. И тези измерения трябва да се осъществят а, действително и да доведат до устойчиви резултати. Благодаря, господин Манелидис. А сега госпожа Розалия Биро от Румъния. Благодаря. Първо, позволете ми да кажа да изразя благодарността си за това, че сме поканени на тази среща и ще представя ситуацията в Румъния на румънски. Благодаря. Румъния е, една от 193-те държави, които подкрепят е, целите за устойчиво развитие в 2015 година. Визията на а, Румъния за прилагането на програмата 2030 година изхожда от идеята, че трябва да изграждаме идеята си на базата на включването. Можем да кажем, че е, отговорностите, които поехме за прилагането на целите за усечиво развитие, са свързани с по-доброто изпълнение на тези цели, да разбираме предизвикателствата на изпълнението на целите, да се създаде мониторингов механизъм и да се е, определят финансовите ресурси. Мисля, че е изключително важно да имаме интегриран подход, економически, социален и а, екологичен в прилагането на тези цели. Ние смятаме също така, че в това усилие трябва да започнем с карта на националните стратегии, които вече съществуват. А, е, Що се отнася до а, темите на програмата 2030 година, опазване на околната среда, равнопоставеност между половете и а, помощ за развитие. След това трябва да се опитаме да видим кои са пропуските, между съществуващите национални стратегии и да изготвим план за действие. В 2017 година Румъния създаде отдела за устойчиво развитие, напряко подчинени от министър-председателя. Това е координатор за прилагането на програмата 2030 година в Румъния. В момента този отдел се организира обща консултация с всички членове на публичната администрация на централно и местно равнище. В рамките на Министерството на околната среда имаме между на комисия за секторните политики и стратегии на, на национално равнище. Създадохме и работна група, за да се изготвят националните цели за устойчиво развитие. Комисията по външни работи на парламента също така играе важна роля за насърчаването на прилагането на целите за устойчиво развитие. Нашата цел е да а, бъдем хаб за Юго-Источна Европа. Изготвяме национален доклад за 2018 година. Ще спра тук. Благодаря ви. Благодаря, Розалия. Преди да дам думата на двама евродепутати, на госпожа Лола Санчес и на Хайди Хаотала, ще отговоря на госпожа Ана Терон по въпроса и окончателният резултат на а, пленарното заседание беше 405 за, 70 против и 159 въздържали се. Лола, имаш думата. Благодаря много, Елени. А, като се върнем към този консенсус, това а, ще ни позволи да приложим и в частния а, сектор тези политики. Всъщност, а, чрез него обвързваме въпросите, свързани с развитието и миграционните процеси и развитието. Също така сме се опитали да екстернализираме контрола на външните граници на трети страни. Има различни публично-частни партньорства и други форми, но нищо не се казва за задължителния характер на отговорността, която трябва да поеме частния сектор също така а, слабо застъпено, неравенството между половете също така няма и никакво позоваване и посочване на рамки а, за мониторинг. само 54% са били положително настроени към тези решения. Позицията на Европейския парламент по този въпрос е, събужда много е, въпроси. Трябва да се гарантира ефикасност е, за подпомагането на развитието, прозрачност, отговорност и равнопоставеност на всички участващи в процеса страни. Особено що се отнася до целта на 27%. Тези цели трябва постепенно да бъдат постигнати. Помощта за развитие не трябва да бъде обвързано с сътрудничеството на тези страни а да се обвърже с прилагането на споразуменията за реадмисия. Трябва да се спазят мерките за реформиране на тази помощ. Смятаме също така, че трябва да се борим с бедността и да насърчаваме устойчивото развитие. Консенсус е много е, слаб по някои от тези аспекти. Благодаря, Лола. Искате думата? Uh, Директно ще говоря на испански на своите колеги. Ще говоря на испански. Не само 54% е, са гласували за, а 60,17%. Е, са тези гласове. 12% са въздържалите се. 80% са изразили своята подкрепа на консенсуса. Нека да не променяме тези цифри. Освен това, в парламента е водено обсъждане, дискусия с всички политически групи. И е, да, можехме да поискаме да се постави акцента на тази на някоя конкретна страна, но консенсус означава, че в пленарната е, зала са присъствали 670 е, депутати, а както казах, над 60% са изразили своята подкрепа. Благодаря ви. I will give the floor really... Малко по-късно ще дам думата на Хейди. Сега обаче ще дадем думата на господин Мамети Сибимем. Мамети Сидибе от Панафриканския парламент. Заповядайте. Мерси, месье ле президент. Благодаря, е, госпожо председател. От нас, е, към нас се обърнаха с а, е, покана да реагираме. А този консенсус, който сега обсъждаме, всъщност е европейски консенсус. Е, но при осъществяване на целите за устойчиво развитие е, трябва да говорим и да има световен консенсус. Във всички случаи европейският консенсус трябва да се доближи до африканския консенсус с оглед на нашата обща история, обща езикова, ето, аз се изказвам на френски, а, с оглед на а, економическите, политическите и човешките контакти между нас, а, Вчера председателят на Панафриканския парламент посочи, че Европа се развива и с участието на Африка – така че ние смятаме преди всичко да разчитаме а, на самите себе си, но и на историческо партньорство. Партньорство с Европа, така че да можем да постигнем целите за устойчиво развитие. Но това в рамките на едни отношения между зрели хора. 17-та цел на устойчивото развитие отчита ситуацията в Африка. Всички останали цели са приоритетни. Всичко предстои да бъде осъществено. Така че трябва да видим и е, къде се пресичат нашите интереси. Развитието на Африка, според мен, трябва да преминава и през стабилността в Европа. Така че тези предизвикателства, които стоят пред нас, климатичните промени и президента на Чад вчера спомена това, тези сериозни последствия и всички тези е, хора, е, които е, живеят при тези трудни условия в резултат на климатичните промени, естествено ще търсят да отидат другаде. Така че трябва да работим по посока на това развитие, а днес се нуждаем от а, такова общо а, съзнание световно така че да се осъществят тези цели. Не смятаме, че тези 17 цели при разработване на 10 годишния план за развитие. Сега говорим за програма до 2300 година. Но да речем в един клас с 20 ученика трябва да се постигнат тези цели. Трябва много вътрешни усилия да се положат. И трябва наистина да има споделен растеж в Африка, така че от този растеж да се възползва и Европа. Ако разполагате с финансов ресурс и е, трябва да ги инвестирате, защото Европа се нуждае също от развитие и от растеж. Е, председателката прекъсва оратора. Позволете ми към този момент да ви припомня нещо, което каза Нелсън Мадела. За да можем да постигнем развитие, трябва да инвестираме в образование, образование и отново образование. Това е най-важната доктрина в нашия парламент. Сега ще дам думата на господин Марк Енджел от Люксембург и ще помоля всички да се ограничават в отделеното им време, иначе ще се наложи да ви прекъсваме и няма да може да дадем думата на всички желаящи да се изкажат. Благодаря ви за това, че организирахте това събитие. Искам да спомена няколко неща във връзка с консенсуса за развитие, които ние в Люксембург разглеждаме по-скоро не като прогрес, а като връщане назад в сравнение с програмата от 2015 по отношение на целите за устойчиво развитие. Нещата са добри, там се опитва да има сближаване на политиките за развитие на 208 държави членки, но има няколко неща в новия консенсус, които не ни харесват. Струва ни се, че се отдалечихме от основната цел изкореняване на бедността и нашия министр няколко пъти изрази своите притеснения, че условията и включването на препратки към споразумение за реадмисия е нещо, което не ни прави особено доволни. И също така има един критерий във връзка с така наречения нексус за сигурност. Това са теми, които доста ни притесняват в консенсуса. Както чухме от нашия немски колега господин Мойсер, нямаме система за контрол, нито пък график, по който ще следим изпълнението и по принцип това според нас наистина липсва като част от консенсуса и е наистина срамота, че го няма. По отношение на консенсуса искам да споделя още нещо във връзка с ролята на парламентите. Права сте ролята на парламентите по отношение на целите за устойчиво развитие и техните, тяхното изпълнение са много важни. Но е важно да говорим за ролята на парламента не само в работа с другите парламенти, но и в работата с неправителствения сектор. В нашата комисия ние много често правим обмен на мнения между парламента и представителите на неправителствения сектор, най-вече тези НПО-та, които се занимават с сектора на развитие. Това също е много важно. Люксембург също така прати правителствена делегация заедно с министрите в Нью Йорк на форума на високо ниво и бяхме информирани преди нашите министри да стигнат а, до Нью Йорк, какво точно ще се обсъжда там и после имахме среща с тях, за да разберем какво се е случило. Така че е важно от националните парламенти тази програма да се следи и да имаме много комисии. Не само в комисията за околна среда и за развитие, но да имаме съвместни заседания на няколко парламентарни комисии. Председателката благодаря. Нашата председателка помоли да й дадем думата за малко. Да, Марк Анджел каза нещо. Много е важно да говорим за консенсуса, но разбира се, това не е консенсуса на Европейската комисия или на Европейския парламент. Това е нещо, което беше договорено между представители на 28 правителства и Европейския парламент. Така че аз бих искала да призова националните парламенти да държат под отговорност своите собствени министри. Вашите министри идват тук, те представят националната позиция и може би е добре да разберете каква е тя. Също така би било хубаво да имате дебати в, в своите собствени парламенти. Не става въпрос за един документ, който ние сме съставили. Това е нещо, което е минува през националните парламенти. Благодаря, госпожа Слайн, ако правилно чухме. Thanks, uh, благодаря, госпожо председател. Колеги, благодаря за това, че имаме възможност да обменим мнения с представителите на националните парламенти. За мен това е много ценно. Очевидно е, че днес имаме ключова отговорност. Или Европейския, парламент, Европейския съюз ще даде пример със собствените си действия по отношение на амбициозната програма за устойчиво развитие и ще се превърне в водач на този процес или боя тези цели ще си останат само документ на хартия. Днес сме изправени пред много различна политическа ситуация – в световен мащаб в сравнение с ситуацията, която беше на лице през 2015 година, когато договаряхме целите за устойчиво развитие. Нека да видим какво трябва да направим ние, за да може този процес да се случи. Според Конкорд, държавите членки в Европейския съюз има диалог между министрите Идеята е да се включат съответните министерства в изпълнението на целите за устойчиво развитие. Не е ясно обаче дали това е една оперативна структура или не. Благодаря на Барбара за нейното много интересно въведение. В него тя спомена нещо, което винаги се повтаря тук в парламента. И това е вярно. Не става въпрос само и единствено за развитие. Става въпрос за нашия ежедневен живот и за бъдещето на нашите деца. За това трябва да включваме много други комисии, които все още не разбират каква отговорност имаме ние по отношение на контрол и изпълнение на целите. Виждаме някои обещаващи инициативи на национално или местно ниво, например плана на Копенхаген. Опитваме се да видим какво се случва по отношение на бюджетите и плана за действие и разбира се отчетността на правителствата, защото всички те трябва да се отчитат. Само три парламента обаче, показва изследването на Конкорд, са направили това. Това са Финландия и Германия. Те имат парламентарни групи и наистина призовавам колегите от националните парламенти да направят същото и да създадат подобни структури. И последно, все още чакаме да получим нещо, което искаме от самото начало, една обща стратегия за изпълнение на европейско ниво. И това ни е необходимо, за да имаме срокове и конкретни, мре, кон, конкретни цели за постигане. Не, не е достатъчно да имаме само и единствено 28 стратегии. И съвсем вече наистина последно, колегата от Норвегия каза нещо и аз си благодаря. Е, тя спомена за проблема, свързан с е, избягване и укриване на данъци в развиващите се страни. И искам да благодаря на докладчиците, които работиха по тази тема. Не трябва да си затваряме очите и да помогнем и трябва да помогнем на своите партньори от развиващите се страни да се справят с избягването на данъци, защото това са 3 милиарда, които се губят и с една ръка взимаме това, което даваме. Благодаря ви, госпожо, госпожа Швайн. Да, много да настела Бианки от Италия. Thank you, Chair. Thank you all for this. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за тази много важна среща. Искам само да спомена няколко неща. Първо, много е важно да <clears throat> отчетем, че това е програма и за развиващите се, и за развитите страни и че всички ние сме призовани да действаме, защото тази програма съдържа а, и отразява всички аспекти на живота на нашите граждани и се а, отразяват всички аспекти на ежедневния ни живот. Много е важно да съсредоточим вниманието си върху този холистичен подход, който трябва да бъде а, проследяван. Трябва да разглеждаме конкретните цели, трябва да можем да ги мониторираме стъпка по стъпка, като знаем естествено, че целите са взаимосвързани помежду си и действие по една цел ще се отрази на действие по другите цели. Това са много важни елементи и, и трябва да бъдем много фокусирани върху тях. Разбира се, морален дълг е да започнем с, с целите за изкореняване на бедността и за сигурността. А, гладът настъпва и трябва наистина да бъдем много стриктни по целта нулев глад. А, особено ние, които сме достатъчно късметли да не живеем сред такъв проблем и нещо много важно. Климатичните проблеми. Мисля, че това е а, действителен проблем. Всеки ден сме изправени пред а, избор в енергийната система, в а, сферата на потреблението. А, трябва да отразим а, ам, действията по хармонизацията, те трябва да бъдат в центъра на нашата програма. Като европейци трябва да бъдем верни на Парижкото споразумение и целта а, нулеви емисии до 2050 година. Това не беше записано, защото а, това е много важно и за малките острови и за всички нас, защото не можем да предвидим какво ще стане, когато стигнем до този, този прак. Жените, даване на права на жените, това е нещо, което подлежи на устойчиво развитие, и в заключение, благодаря отново. Искам да кажа, ролята на парламента е много важна. Имаме стратегията за устойчиво развитие, което беше приета на Генералната асамблея на ООН, но ролята на парламентите трябва да се увеличи. И аз искам Европа да поеме водещата роля в този процес. Благодаря, благодаря Стела. Господин Нойзер, докладчик, съдокладчик иска думата. Имате. Благодаря, Лени. Ще бъда кратък. Няколко коментара. Показаното от испанския колега имаше ясно мнозинство в парламента но постигнатият резултат е, зависеше и от това, което се предприема от държавите членки. Някои държави членки а, е, и, и възприели и други позиции а, е, по а, това дали целта 0,7% ще бъде постигнат. Унгария, например, подчерта, че не е съгласна с тази цел – Унгария настоява сама да вземе решение относно този процент. показаното от норвежк колега относно капиталите в Европейския съюз и също така на африканските държави, трябва да кажем, че е недопустимо изнасянето на капитали в данъчни убежища и трябва ясно това послание да бъде изразено и пред африканските държави. Е, що се отнася до казато от колегите от Панафриканския парламент? Е, смятаме, че това сътрудничество е, има големи шансове на срещата на върха в Абиджан, както и на срещите между Европейския съюз и държавите от АКТБ. Във всички случаи така групирани, ние имаме мнозинство в ООН, така че сътрудничеството наистина може да бъде успешно. Показаното от колегата от Люксембург. Въвели сме много важни положителни теми по отношение на климатичните промени и на миграцията. Преди тези теми не бяха предмет на консенсус. Е, така че имаме отлично сътрудничество с гражданското общество в Люксембург. И това е пример е, за това как успешно може да се въвлече гражданското общество в работата на Европейския парламент. Ние се нуждаем от подкрепата на националните парламенти. видим е, до какви резултати ще доведе тази ставка 0,7%. Готови сме да се ангажираме а, за бързо постигане на целите на устойчиво развитие. Благодаря. Африканския парламент. Си, месье президент. Je voudrais tout d'abord profiter de cette opportunité qui est offerte au Parlement panafricain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 Благодаря, господин Конде. И сега давам думата на госпожа Халтала. Много благодаря, госпожо председател. Мисля, че наистина е много добре, че имаме това съвместно заседание, защото заедно можем да гарантираме новия консенсус да не бъде само красиви думи на хартия и а, вашата роля на национални парламенти е да държите вашите правителства отговорни. Мисля, че гражданското общество в Европа понякога е по-добре информирано дори от нас, парламентаристите. Ние сме в много привилегирована позиция. Ние държим а, комисията отчетна и искам да повдигна въпросите за финансирането и както всички ние знаем, всички се подготвяме за многодишната финансова рамка, която започва в 2021 година. Много е важно да се разбере на какви основания комисията планира следващите стъпки. Има индикации, че може би няма да има такива специализирани инструменти за развитието в бъдеще, че всичко ще бъде обединено. Това може би изглежда добре а, с оглед на програмата 2030 година, но мисля, че не трябва да подценяваме факта, че понякога това може да означава, е, е, целите на развитието е, да са по-подчинени на други цели. Колегите говориха за сигурността, за миграцията. Мисля, че трябва да бъдем много ясни, че нашата цел е да защитим целите на развитието. И в този дух искам да а, помоля комисията за малко пояснение какви са различните опции за финанс... финансиращите инструменти в многогодишната финансова рамка. Мисля, че чухме много добри изказвания от парламентите на други държави, които наистина са за пример за финансирането. Напълно съм съгласна с колегата от Италия, който говори за значението на финансирането на работата по климата. Трябва да сме сигурни, че ще надвишим програмата си и целите си, още повече предвид намаляване на ангажиментите поети от Съединените щати. Ние трябва да компенсираме това, което прави президента Трамп. Е, особено и в е, сферата на репродуктивното здраве. И накрая давам думата Лойд Расъл от е, Обединеното кралство. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че тук виждаме координирана стратегия за, за целите на устойчивото развитие. Много се радвам, че парано чухме, че Европейския съюз ще допринася за а, доклада в Виена в 19-та година. Нашата комисия по международно развитие в парламента също така настояваме нашето правителство да се отчете в този цикъл, който вече наполовина изтече и а, по времето на доклада на Европейския съюз и а, а, Великобритания цикълът ще е приключил и ще трябва сериозна дискусия как да приоритизираме различните сфери. Това е на един разговор, който трябва да проведем. Ако не оставяме никого извън играта, тогава ще може да се справим с задачата. Както казаха някои колеги, разочароващо е, че Дейтенската революция, която беше обещана, всъщност не се състоя, особено в сферата на сексуалността, на религията и на расовите проблеми. Виждаме как в Бирма, в Миянмар има дискриминация по етнически принцип. Това означава, че цяла група хора остават извън мерките. Ние трябва наистина да гарантираме, че сме се насочили към най- уязвимите групи. Нашата комисия в Британския парламент работи по този въпрос. Както каза колегата от Норвегия, Данъчните измами и избягването на плащането на данъци трябва да се разгледат. Е, ние в Лейбористската партия можем да кажем, че трябва да направим така, че Европа и Обединеното кралство да поемат водещата роля, а не само да казваме, че развиващите се страни трябва да поемат действия. Ако погледнем Парадайз и, и панамските документи имаше избягване и данъчни измами в развиващите се страни. Ако тези данъци бяха платени, нямаше да, бъде, нямаше да има нужда от помощ за развитие, защото държавите ще да си създадат своя данъчна основа. Това означава, че ние тук в Европа трябва да затворим празнотите, независимо от това дали те са офшорни зони или в Европа, като например Люксембург трябва сериозно да говорим за действията, които ние ще предприемем, а не е само да проповядваме на развиващия се свят да си плаща данъците, ако от което не може да се случи без тези данъчни обежища. И накрая искам да кажа, че Обединеното кралство плаща 0,7%. Това е много трудно да се плаща тази, е, този, тези 0,7%. Много е важно всички ние да а, е, а, е, изпълним тази цел – за да можем и ние да, да плащаме 0,7 и да отговарим на изказаните. Благодаря. И аз мисля, че преди да приключим, мисля, че трябва да дадем думата на господин Фронтини за една минута. Uh, uh, Благодаря. Много трудно е да обхвана всички теми, които се споменаха в дебата, само в рамките на една минута. Ще се фокусирам върху две неща, които струва ми се появиха доста често като теми. Първо, мисля, че не е справедливо да се каже, че консенсуса се отдалечава от борбата за изкореняване на бедността. Мисля, че тя стои в центъра на този консенсус. А разликата е изпълнението по отношение на програмата за 2030 година и нашето заключение е, че не можем да се борим с бедността, ако не работим за мир, стабилност и опазване на околната среда. Държавите, които имаха най-малък прогрес по отношение на целите на хилядолетието, са онези, които иначе са в най-лоша ситуация. По същия начин, миграцията е проблем, с която трябва да се справим, но фактите показват, че каквото и да си говорим, миграцията е тема, с която ще трябва да работим и това се казва в консенсуса. Също така е вярно, че един консенсус, който включва 28 държави членки на европейско ниво, включва компромиси и не може на 100% да отговаря на очакването на нито една от тези държави членки. И последно по темата, нека да кажа, че не трябва да подценяваме ролята на ангажимента, който сме поели с 0,7 2% от БВП. Много малко страни реално поеха този ангажимент. И второ, в консенсуса е заложен механизъм за контрол. Както казах, през 2017 година ще отидем в Виена на конференция на ООН и ще обсъдим какво се е случило, така че отчитане ще има и то ще е в обществения фокус, може би. Системата не е така добре разработена, както някои биха искали, и аз съм сред тях, но има система за контрол. Благодаря ви. Благодаря на господин Фронтини. Към този момент няма как да дам думата на други колеги и се извинявам за това. Искам да благодаря. Извинявам се, но а, свършихме с а, времето, каза председателката. От залата има въпрос. Все пак може ли комисията да отговори какво се случва с финансирането по-нататък? Ако направим това, казва председателката, ще се наложи да спрем работата по втората част от конференцията, така че няма как да го направим. За съжаление, много хора искаха да се изкажат и това отне доста време. Аз съм координатор на либералната група. Вие знаете, че има много неща, които трябва да се направи. Аз също дойдох доста късно, това е добре. Вие спряхте, затворихте списъка на, на а, изказващите се. А, защ... и няма нужда да обяснявам защо не можем да бъдем всички на едно и също място във връзка с а, работните отношения а, с другите парламенти. Аз наистина искам да се случи това. Но втората част на нашата нашето обсъждане, може би можем да поемем този проблем и да го обсъдим. Благодаря. So, thank you for your contribution. Благодаря за вашия принос. Искам да кажа, че нямаме време за въпроси или за друга намеса. Мисля, че вашия принос показва колко е важен консенсус за сближена политика в Европейския съюз и изпълнение на целите в развиващите се страни. Вярваме, че това ще се превърне в референтна и отправна точка за развитието във връзка с помощите, които се отпускат в тази насока. С това приключваме първата част от нашето заседание и стигаме до втората точка от нашето заседание. тук председател ще е Лола. Заповядай.

Hi. We need to start. Can you please take your... Колеги, моля ви седнете. Замете местата си, за да можем да започнем. I will speak in Spanish. Ще говоря на испански. Sánchez Caldentey и така, аз съм Лола Санчес, член на Комисията за развитие на Европейския парламент. Испанка съм и представлявам а, политическата партия Подемос. По време на тази втора част ще обсъждаме перспективите за прилагане на целите за устойчиво развитие. Целта на това заседание не е да оценяваме напредъка при осъществяване на тези цели в световен план. Напротив, ние искаме да обсъдим мерките, прияти от Европейския съюз и държавите членки, чрез различните политики за разгръщане на прилагането на тези цели. През септември 2015 година бяха приети тези, тази програма. Целите на хилядолетието бяха насочени към намаляване на бедността и връзките между донорите и развиващите се страни и а, е, днес всички тези държави носят отговорност за прилагането на целите. И ние всички носим такава отговорност. Трябва да се засили а, е, баланса а, е, между а, различните стълбове, да се развиват принципите на добро управление и включването на гражданското общество. За тази е, цел трябва да подчертаем демократичния е, принцип и предоставяне на отговорност на е, развиващите се държави, също така и привличане на гражданското общество и на всички други субекти, така че те активно да участват в прилагането на тези цели. Две години след тази дата е време да а, е, извлечем а, е, съответните е, полки, да направим равноспетка на постигнатото. Така че а, господин Гидос Мистрой, изпълнителен директор, на мрежата за решение за устойчиво развитие. Това е набор от инструменти, позволяващи осъществяване на тези цели. Сега давам думата на господин Шмидт Трауп. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да споделя няколко мисли за това, мисли за това какво правим във връзка с изпълнението на целите за устойчиво развитие, заедно с нашите партньори от фундацията. Опитваме се да използваме повече данни, за да може и парламентите да разберат по-добре какво се случва. Всички ние знаем, че тази информация е от изключително значение за обществения диалог в развиващите се страни, но и в другите страни. Едно от нещата, които ни трябва е по-ясна информация, защото промените са огромни и ако не можем да ги последваме, няма да успеем да постигнем своите цели. Целите са удобен инструмент и това не е инструмент, който се разисква само сред специалисти, например във вашата комисия, а по-сериозно разглежда темата за консенсуса. Нека да поговорим за приемането на тези цели в сравнение с целите на хилядолетието. Трябва да се повиши информираността, трябва да имаме желони, с които да отбелязваме какво ще постигнем. Ще ви разкажа как точно могат да се разработят официални показатели на международно ниво. Работата върви добре, но е много трудна на политическо и на техническо ниво заради липсата на данни. Това, което сме се опитали да направим тук, това е извадка и ще ви дам повече информация. Става въпрос за отчитане на наличните в публичното пространство данни. Виждаме как са подредени целите за устойчиво развитие и виждаме, че европейските страни като цяло се намират най-горе по отношение на този индекс. Първо трябва да кажем, че целите за устойчиво развитие са огромен огромно постижение за Европа. Другите страни се съгласиха с нашата програма да имаме социална економика и постигане на тези цели. Разбира се, имаше помощи на други места, но това е очевидно програма на Европейски съюз, не на Китай или на САЩ. Това, което виждаме е един общ резултат. Направили сме проучване на 93 показателя от 0 до 100 Нула означава, че няма никакво развитие. 100 е най-добрият резултат. Тук не говорим за относително изпълнение, а за относителен стандарт. Разглеждаме неща, свързани с намаляване на парниковите газове, детска смъртност и така нататък. На 42-ро място се намира САЩ, което доста изненада колегите от другата страна на Атлантическия океан, но като се има предвид какво е нивото на доходи там, имат доста сериозен проблем с детската смъртност, имат проблем с насилие следствие на използване на огнестрелно оръжие и от гледна точка на околната среда също резултата им не е добър. Ще видим и примерите за Европа и аз ще ги обясня. Фокусирал съм се и върху развиващите се страни, но също така и върху Европейския съюз. Това, което виждате е Индонезия на стотно място от 173 страни. В средата виждате другите мерки за развитие и онова, което можете да видите е, че като цяло Индонезия се справя добре по отношение на световна конкурентна способност. За тях това е приоритетна тема. Има и важен дебат за БВП на глава от населението, но също така целите за устойчиво развитие показват къде има проблем. По същия начин може да се види как стоят нещата с страните от Европейския съюз. Накрая може да видите и крайния резултат долу и можете да видите долу целите, при които трябва да се поставят повече приоритети и да се работи повече върху изпълнението. Например, цел 2 за Индонезия. Там има все още проблем, свързан с недохранване, който е свързан с тяхното селско стопанство и затластяването. Тук не можете да видите нищо като подробности, но това са данните за страните от Г20. Тук са включени и държави от Европейския съюз. Това, което обаче може ясно да видите, въпреки че не може да прочетете текста, е, че има много червено. Това са теми, които не са добре разгледани на национално ниво. Надяваме се, че това ще ви помогне тогава, когато трябва да оцените какъв е приноса на вашата държава членка и къде трябва да се справяте по-добре. Виждате цел 17 международно партньорство. Тук има също много червено в държавите членки. Разгледахме неща, свързани с данъчен рай, укриване на данъци и така нататък. Имаме и нещо много интересно като резултат от тази дейност. Виждаме какво е БВП-то на глава от населението. От едната страна са богатите страни, от другата страна се вижда какъв е ефекта върху, от това върху другите политики. Да речем политиката по сигурност, и така нататък при развиващите се страни, но можете да видите, че има доста европейски страни, които се справят зле. Горе са Кипър, Белгия. Те не се справят много добре. Имаме доста големи разлики. Исландия, Финландия. Тоест, това е нещо, което явно не се разглежда достатъчно добре в дебатите какъв е трансграничният ефект от подпомагането. Това може да бъде разгледано и на поднационално ниво. Ние свършихме тази работа за САЩ. Там а, разгледахме какво случва на регионално ниво. Няма да навлизам в подробности, но виждате в червено у нези градове, в които имаше голяма промяна след последните избори. Опитваме се да погледнем цялостно и да видим, че всички тези въпроси могат да се окажат полезни за нашата работа. Нека да кажа как ще продължим от тук нататък. Надявам се, че ще можем да ви помогнем. През лятото ще публикуваме нов доклад, ще разгледаме тенденциите във всички държави и членки. Мисля, че това ще допълни по чудесен начин доклада на Евростат, който излезе миналата седмица. Той е доста интересен, в него обаче липсват някои данни и всъщност разглеждаме онова, което правят страните, за да изпълнят целите за устойчиво развитие. Много неща се случват, без да можем да ги видим реално. Също така ще разгледаме страните от Азия и Африка. Разработили сме показатели и ще направим оценка. И също така сме разработили европейски индекс, за да подпомогнем и допълним работата на Евростап. Опитваме се и да работим във връзка с устойчиво потребление. Ще обобщя, има много данни, които могат да се използват, някои се използват, но открихме, че голяма част от тези данни всъщност не се използват от парламента, те биха могли да им бъдат полезни. Благодаря ви. Благодаря много. Сега ще дам думата на госпожа Кейт Бентус, Бентус Розиманус, която е заместник председател на Комисията е, външни работи на Естонския парламент. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати и уважаеми колеги от националните парламенти, благодаря. <clears throat> Мисля, че ролята, която играе вашата комисия за политическите ангажименти, които са поети за това наистина а, помощта да отиде там, където трябва, е изключително важна. Може би много все още се съмняват в а, целите за устойчиво развитие, но целта винаги е същата. Важно е изпълнението на, и постигането на целите. Един от проблемите, а, които, с които се сблъскваме, са острите международни въпроси в много държави членки, вероятно все още има хора, които продължават да повдигат въпроса защо отдаваме толкова внимание на проблемите извън границите ни, а не обръщаме внимание на вътрешните проблеми нещо като да се грижи за чупения прозорец на съседа, не за собствената къща. Необходимо е воля, за да обясним в съответните ни държави, защо е наш дълг и в наш интерес е да останем посветени на подкрепата за устойчивото развитие вътре в нашите граници. Мисля, че също така е добре да се има предвид, че в момента 85% от европейските граждани вярват, че е важно в, да се помогне на хората в, държа, в развиващите се държави. И а, също така голям процент хора смятат, че развиващите се страни трябва да бъдат приоритет в ангажиментите, които поемаме. Един активен дебат беше проведен когато приключи финансовата криза и пикът на миграционната криза още не беше настъпил. А, честно е да се признае, че Никоя от кризите, с които се сблъскахме, не е била разрешена и тъжното е, че няма да се намери решение в обозримото бъдеще. Ако добавим сегашното познание за мегатенденциите през следващите 20-30 години, климатичните промени, за които беше споменато тук, бързото нарастване на световното население, демографските промени, ясно става, че има необходимост от добре насочена подкрепа, която само ще е, е, се увеличава. Програмата 2030 за постигането на целите е една дългосрочна програма и тя трябва да бъде приоритет на всяко президентство до 30 година, а и след това. Това е важен приоритет за сегашното естонско председателство. Искам да споделя един пример. Нашето председателство а, беше удовлетворено да бъде дом, домакин на една проява, организирана от ООН, посветена на текстилната промишленост, която е много важна, но това е една промишленост, която има най-голямо замърсяване и е, похабяване на средства. 80, 18% от материалите остиват в брак и както както беше казано по време на тази проява, ако искаме да постигнем целите за устойчиво развитие, трябва да обърнем внимание на промишления сектор. Текстилната промишленост е една възможност да се види какво може да се постигне. Конфекцията трябва да бъде обвързана с, подхода за жизнения цикъл. Същевременно трябва да отчитаме че промишлеността е ценна за е, страната. Например, Бангладеш е най-големия износител на текстилни а, е, изделия. Така че трябва да се обърнем пряко към съответните правителства и компании. Ангажимент от потребителите, от покупателите, е свързан с производството и с устойчивостта на развитието, защото потребителите, покупателите са отговорни за въздействието върху околната среда. Председателката на вашата комисия, госпожа Макаван, е, произнесе една вдъхновяваща реч, от която проистичат инициативи, предизвикателства за текстилната промишленост на Бангладеш. Основната идея е да се насърчат устойчиви практики. Както знаем, през февруари ОИСР прие насоки но отново някой трябва да ги приложи, така че вашата посветеност беше отчетена в Нью Йорк. Европейският консенсус за развитие предлага няколко нови иновативни начини да се подходи към дневния ред, към програмата, включително дистанционни решения и технологии, но е важно, както беше споменато в предишния раздел, устойчивото развитие да остане в сърцевината на проблема. Искам в заключение да кажа, че освен преследването на целите за устойчиво развитие, държавите членки трябва да работят и във вътрешен план. Тези цели се отнасят за всички страни и не можем да убедим другите да ги спазват, ако ние самите не ги спазваме. И както, казах, но, както беше казано много пъти тук, националните парламенти тук играят изключително важна роля. Един от основните проблеми и въпроси за Европейския съюз през следващото десетилетие до 2030 година е как да остане конкурентоспособен и как да се засили ролята на нашите граждани. И тези цели определено не са в противоречи с нашите цели. Те са необходимото средство за постигането на тези цели. Още веднъж благодаря ви за вниманието и за проведената тук дискусия. Yes. Благодаря много. А сега ще дам думата на господин Джакомини. Заместник председател е, службата за външна дейност. Мисля, че е от изключително значение да подчертаем, че Целите за устойчиво развитие са обща цел на Европейския съюз и също така Европейския съюз изигра основна роля във връзка с приемането на амбициозната програма за 2030 година и помогна много, както и ще продължи да работи, за нейното изпълнение в международен аспект. Искам да кажа, че в момента се работи по вътрешната част, а следващата година, през второто 6 месече, ще излезем с документ във връзка с това. През месец януари 2018 година ще има среща на комисията, а доклада на Евростат ще излезе на 20 ноември. Така че мисля, че точно както каза и преждеговорившия, е добре да направим връзката между това, което се прави тук при нас, за да можем да сме сигурни, че изпълнението на целите за устойчиво развитие започва тук при нас. Що се отнася до външната дейност, това, което бих искал да кажа, вече е известно, а именно Европейския съюз отбелязва съществен напредък в своята външна дейност. През 2016 година има обща стратегия, в която се говори за отговорно световно поведение и всъщност целите за устойчиво развитие са тема, която се появява във всички аспекти, свързани с изпълнението на политиката. Освен това, тази година Европейския съюз успя да постигне нов консенсус за развитието, който предоставя нова рамка за политиката за развитие на европейските институции, на държавите членки. Новия подход е оформен около целите за устойчиво развитие и новия консенсус говори за засилено сътрудничество между Европейския съюз и нашите партньори с цел изпълнение на програмата 2030 година. Например, правим опити за съвместно програмиране и се опитваме да работим заедно по един последователен начин. Новия консенсус също така разглежда сътрудничеството за развитие по-широк план, като част от външната дейност на Европейския съюз, за да можем да се справим с предизвикателствата, да речем работата в областта на хуманитарната помощ, сигурността и промените в климата. Имаме цялостен подход към развитието и не на последно място новия план за външни инвестиции на Европейския съюз, който има за цел да засили устойчивото развитие в Африка и в съседните ни страни. Той също има за цел да подсили подхода, който вече представих. Що се отнася до изпълнението на общата стратегия? Първо в общата стратегия се признава, че трябва да имаме споделени, споделена отговорност и да споделяме идеята за устойчивите цели. Без стабилност и мир няма как да има устойчиво развитие. На 7 юни излезе съобщение за нашата устойчивост. Целта е да се насърчи глобална стабилност чрез конкретни действия. Ще имаме един многообхватен подход към повишаване на устойчивостта, който обхваща различни компоненти, защото по този начин ще успеем да насърчим устойчивостта на страните, но също така на регионите и на обществото по отношение на различни шокови ситуации и дългосрочен натиск. Също така имаме оценка за риска отдолу нагоре правим оценка на това до каква степен сме подготвени и какви дипломатически и политически ресурси от страна на Европейския съюз могат да се използват, за да помагат за изпълнение на нашите цели от хуманитарна гледна точка. Споменах общи програми. Имаме програма за ранно предупреждение в страни, които биха могли да бъдат засегнати и се опитваме да разработим идеята за един нексус за хуманитарно развитие, който да разглежда политическото измерение на конфликтните зони и зоните, в които има нестабилност. Устойчивостта е добра рамка, която ни позволява да работим върху социалното засилване – И ако се фокусираме там, където има нестабилност, можем да успеем да избегнем конфликти. Това беше от мен. Благодаря ви. Благодаря, господин Джакомини. И така, сега е, ще е, предоставя думата на нашите колеги с молба е, да се вместят във времето за изказване две минути и половина и нека да се представят преди да направят своето изказване. също така, ако имате въпроси, посочете към кого се обръщате. Господин Руби от Испания първият. благодаря, госпожо председател. Добър ден. Аз съм сенатор Руби Милко. Благодаря за тази среща обсъждаща важните въпроси на програмата до 2030 година. Ние е, трябва да се водим от е, тези перспективи, защото от е, тях зависи бъдещето на човечеството. Испанския сенат се е ангажирал с някои е, дейности, и това, което е записано в целите за устойчиво развитие, си даваме сметка, че не всички са запознати с тези цели и с тяхното значение. За това сформирахме специална комисия, натоварена с популяризиране на тези мерки, сред гражданското общество и представителите на властите. Беше предоставена такава информация и през февруари организирахме, е, ще организираме среща, на която да участват говорителите на всички парламентарни комисии, също така представителите на местните органи на самоуправление. И а, Сдружение на общините. А, така че да се налансира на практика а, прилагането на а, тази програма. Благодаря. Благодаря много, госпожа Мария Мануел Алло, от Португалия. dos índices, dos indicadores que nos... Добър ден! Анализирайки показателите, които бяха представени днес, е, става ясно, че е, позицията на Европа е различна, но ние сме много загрижени за извеждането навън на отрицателните фактори в нашия континент. И това а, наистина имаше въздействие върху целите за устойчиво развитие. Искам да повдигна обаче един конкретен въпрос, който засяга а, Португалия, Испания и цели Иберийски полуостров и климатичните промени в а, полуострова. А, тези цели са свързани с околната среда и климатичните промени, което повдига въпрос за това как се измерват показателите и какви фактори трябва да бъдат отчетени. Държавите в ОИСР не се справят много добре. Техните числа по тези а, три цели са доста негативни. Португалия също не се справя особено добре. И разбира се, е, има и е, феномена на горските пожари, от които страдахме, сушата в Южна Европа, която не се намалява. Как ще започнем да се справим с тези проблеми? Как няма да използваме прекомерно водните ресурси, канализирането на вода и прехвърлянето и от един речен басейн към друга държава, особено аз, например, изпал, а, говоря тук за използването на вода за интензивно замеделие, липсата, достатъка на вода в а, Испания и а, Португалия. Всички тези проблеми трябва да се имат предвид не само глобално, но и в. А, на местно равнище, така че бих желала да се разгледат нещата от местно към по-глобално равнище. Благодаря. Благодаря много. Сега представител на Австрия. Благодаря, госпожо председател. Аз а, представлявам а, австрийския парламент. В Австрия много а, са факторите, които а, прилагат тези политики също така и по отношение на целите за устойчиво развитие и програмата до 2030 година. Ние работим също така по посока на свободата, свиване на бедността, гарантиране на мир и сигурност и ресурси за всички. Това са принципи, от които се водим при провеждане на нашата политика за развитие. В Австрия е, Министерството на външните работи отговаря за тази политика. Имаме също така и агенция по сътрудничеството и развитието, е, която провежда проекти съвместно с е, институт публични институции и институти за развитие. Има и други субекти, Европейската, извинете, Австрийската банка за развитие, която подкрепя целите за устойчиво развитие. 2 милиарда евро предоставяме за усилията за развитие. Но тези средства, за съжаление, са далеч от целта 0,7% от БВП. Но Австрия ще увеличи своя дял предназначен за финансиране на развитието. Пет пъти се умножи фонда за подкрепа при спешни ситуации. Предвижда се също така увеличение на бюджета с 45 милиона евро. 84 милиона ще бъде окончателния размер на този фонд за подпомагане. Работили сме по проекти, свързани с водоснабдяване, с питейна вода в Уганда. Също е, така е, работим по е, различни дейности определени от Европа. Благодаря сега Еди Хонтана. Yeah. Yeah, much, uh, uh... Благодаря, госпожо председател. Много ме заинтересува презентацията на фундация Бертелсман. Беше интересно да се види, че първите четири страни във вашия индекс бяха северните страни. И това може би показва защо този модел е привлекателен. Следващия ви индекс обаче показва списъка на богатите страни, към които принадлежат страните от Северна Европа и а, ефекта на прехвърлянето. И би било интересно да видим връзката тук. Също така чухме от колегата какви са отговорностите на предприятията и наистина, ако поканим този сектор да участва, ще трябва да ги помолим да имат отговорност. И вие, колега, знаете много добре, че ние се борим да убедим Европейската комисия, че трябва да има задължителни правила – по отношение на предприятията във връзка с техните задължения за осигуряване на достойни условия за труд, опазване на околната среда и така нататък. Голяма част от представителите в Европейския парламент подкрепят това и ми е интересно да знам дали подобни дискусии се случват и в националните парламенти. Благодаря, Хейви. Давам думата на колегата от Нигерия, Ауила Кил. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, казвам се сенатор Алумия Кили от Нигерия. Искам да започна като кажа, че може би някои от вас не знаят, че Нигерия е най- населената страна в Африка. Имаме огромен потенциал и сме изправени пред огромни предизвикателства. При нас има обезлесяване, проблеми свързани с измененията в климата, криза на, етническата идентичност и ако погледнем програмата на НДП, ще видим, че това е една от страните, която е най-засегната от бедност. За нас, може да си спомните, че преди две години избрахме нов лидер, който даде светлина благодарение на своята почтенност и поведение. Всички кризи могат да се променят с помощта на добро управление. Откакто този лидер дойде на власт, се случиха изключително много промени по отношение на борба с корупцията. И ние се опитвахме отдавна да се справяме с корупцията и съответно с негова помощ престъпниците бяха изправени пред силата на правосъдието. Имаме също така план за възстановяване на економиката от 2017 до 2020 година, който има за цел да рестартира нигерската економика. Ние се опитваме да имаме економическо приобщаване и на жените, също така приобщаване в областта, в областта на образованието. Ние правим всичко, за да дадем тласък на образованието в началното ниво. Също така въвеждаме програми, с които насърчаваме връщането на децата в училището, тъй като имаме програми за хранене на децата там. Даваме и една месечна стипендия. Имаме и програма, която е насочена, насочена към младите жени от мусулмански происход – това, което се опитваме да направим, за да изкореним бедността, е следното. Имаме 100 милиарда заделени в нашия държавен бюджет през последните 3 години, за да можем да дадем възможност за жилищно настаняване на нашите граждани. Ние създаваме закони за добро управление и социално и економическо развитие на Нигерия. И одобрението на всички бюджети зависи от нас, от парламента в Нигерия. Ние се придържаме и към изпълнението на бюджета. Създаваме комисии, ние имаме Сенат. Председателката прекъсва. Искам да кажа, че ние работим за постигане на целите за устойчиво развитие, за постигане на целите на бюджета. Работим с партньори от Европейския съюз и с други донори, за да сме сигурни, че имаме възможност за образование и тази отговорност е върху националния парламент. Благодаря ви. Председателката благодаря. Давам думата на Моника Бартош от Унгария. Lehetőséget Bartos Mónika vagyok, Magyarország gyűlési képviselő, és szeretnénk meg... Благодаря много. Аз съм депутат от Унгарския парламент. Благодарим ви много за отправената покана и възможността да обменим натрупани от нас опит. Радвам се, че имаме възможност да обменим опит и се радвам, че работим в рамките на Международен форум аз се радвам и на изказванията на много от моите колеги от националните парламенти, парламенти, които признават ролята на националния парламент за изпълнението на целите. Ние представляваме избирателите, избирателни региони и съответно сме посредник между хората и правителството. И нашата роля всъщност е да превърнем целите от политическа гледна точка в нещо, което хората разбират. Единственият начин да постигнем нещо е да работим заедно с обществото, заедно с хората по тези теми. Тук говорим за проблемите от гледна точка на околната среда, за кризите, говорим това от десетилетия. И въпреки това, какво се случва с другите поколения, преходните поколения? Мисля, че трябва да отправим поглед към бъдещето и да сме сигурни, че бъдещите поколения ще имат шанс по отношение на околната среда. И тук ви призвавам да не бъдем песимисти, нека да окоръжаваме, да гледаме позитивно на нещата и да го правим, като не само се получаваме един друг, а се учим един от друг. Всеки един от нас има различен опит, опит с кризи, с природни бедствия и е възможно това да се случва на парламентарно ниво, за да се събере всичкия този опит. През февруари ние направихме един регионален семинар за Централна и Източна Европа и съседните страни и мисля, че Унгария може да представи нещо, да речем, като полезен опит в областта на управлението на водите. Нашия президент е член на борда за управление на водите. Ние имаме много сериозни програми за почистване на вода, за управление на вода и бихме могли да дадем това като своя принос. Освен това, трябва да сме сигурни, че всички бихме могли да споделим своя положителен опит с другите, защото те могат да го използват и да продължат напред. Става въпрос за възможност за сътрудничество на ниво национални парламенти. Благодаря. Председателката благодаря. Сега давам думата на Енрике Галедо, който е депутат в европейски парламент и член на тази комисия. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, за да предоставя повече време на представителите на националните парламенти. Ясно осъзнавам колко не е важно всяка една от нашите държави да постигне целите за устойчиво развитие, както и да засилим европейската стратегия, която ще подсили и а, световна стратегия в тази сфера. Това, което искам да подчертая, е, че а, ние сме изправени а, пред а, една драматична ситуация. 65 милиона души днес се нуждаят от хуманитарна помощ. Голяма част са бежанци, също така разселени лица на територията на континента и това, което беше за нас криза, се отнасяше до 1 милион души, а 20 милиона днес се намират в Африканския рок и които са изправени пред един прецедентен глад. Така че трябва да проявим нашата солидарност и да се справим с тези тежка ситуация. Националните парламенти трябва да поемат своята отговорност този процес. Благодаря много. Сега дам думата на Дамиан Пешлю. Благодаря, госпожо председател. Аз съм френски депутат, Пишро се казвам. Франция подкрепи приемането през 2015 година от ООН на програмата до 2030 година за устойчиво развитие, така че да се изкорени бедността и да се запази планетата. Както подчертахте, тези цели ни ангажират всички нас, е, президента на Френската република в края на септември в своята реч подчерта това и подчерта колко е важно нашето партньорство с Африка. Европа не е остров. Трябва глобално и устойчиво да работим за нашето бъдеще. Помощта за развитие трябва да се увеличи а всъщност от началото на 2010 година тези средства се свиват и за това приветствам решението на президента и а, тази а, цел за 0,55 до 2020 година процента от БВП. Нашето правителство, което през февруари до година ще сформира между ведомствен комитет за развитие и тази цел трябва да се осъществи с съдействието и на гражданското общество и на НПО. И това е изключително важно, защото ние като политици не трябва само да участваме в дебати. Организирахме кръгла маса по тези въпроси. Нашата комисия следва също така и бюджетното развитие за подпомагане на развитието. Всяка комисия следи прилагането на е, целите за устойчиво развитие в е, сферата, в която е компетентна. Така че ние активно участваме в тази дейност. Трябва да работим заедно, да се множат подобни на днешната срещи, така че да постигнем е, положителни резултати. Благодаря много. Окей, then I go to the next. Линда Макапен, Мария Андерсън от Швеция е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да кажа, че ние споделяме становището на колегите от Норвегия за едно европейско общество, което е отворено и всеобхватно, както в Европа, така и в глобален мащаб. Търговията е важен фактор за постигането на целите. Европейския консенсус е правилна стъпка за решаването на проблема с оглед на програмата 2030 година. Ние, националните парламентаристи, трябва да окажем натиск върху нашите правителства да изпълнят обещанията си. Знаем какво загубихме с целите на хилядолетието, загубихме хора в конфликти, загубихме хора, които живеят с увреждания. От шведска гледна точка, голяма част от нашата помощ преминава през двустранни организации, МВФ, Световната банка. Обсъждаме тези проблеми всяка седмица, всеки ден с, с шведските власти във връзка с дейности по света. Имаме двустранни стратегии, също така изготвени от правителството, което работи с Агенцията за международно сътрудничество където тези програми също се разглеждат. Ние в Швеция работим, за да можем да допринесем повече за развитието на най-малко развитите държави. И мисля, че ние доста добре интегрираме жените, но трябва да бъдем още по-успешни в работата ни с хора с увреждания. И последният ми коментар е, че искам да цитираме един колега от последната сесия. Искам да помоля да защити целите на развитието. Председателката благодаря. Сега давам думата на Джамперо Далацолана от Италия. Eh, благодаря много. Ще бъда кратък. Е, отново искам да подигна въпроса с е, миграцията, защото би било е, добре всеки да работи там, където живее, но не винаги това е оптималното решение с оглед на разликите, които съществуват в економически план между развитите и развиващите страни. 500 милиарда долара три пъти а, повече от а, това, което богатите държави дават на победните. Това а, са средства, които директно се дават на домакинствата. Трябва да се подкрепят мигрантите, защото това също така е източник на средства за развиващите се страни. И когато говорим за миграция, говорим също така и за развитие, а не само за решаване на спешните неотложни въпроси. Много европейски държави и европейски региони а, не е, разполага с достатъчно работна ръка. Освен това се сблъскват с проблеми на застаряването. Италия, например, през последните години спаси над 80 хиляди души мигранти, така че е, бих помолил всички да проявят коража да погледнат в очите тези проблеми, да не, смет, да не смятат, че това е тема табу и че това ще е, намали броя на техните избиратели. Е, трябва добре да решаваме тези проблеми и да помним, че Европейският съюз може да продължи напред при добра политика по отношение на миграцията. И Италия работи в тази посока. Благодаря ви. Благодаря много. Eh, Благодаря. Давам думата на Терон Бербел. Благодаря, госпожо председател. По член 15 в Испания работим по разработването и прилагането на тези политики. Това законодателство и нашата комисия работи в тази посока както по отношение на сътрудничеството, така и е, в е, всички сфери, обхванати от е, целите за устойчиво развитие. Няма да споменавам тук и да изброявам всички елементи, но е много важно отчитането пред парламента, не само пред нашата комисия, така че да се установи действителното прилагане на политиките в тази посока. Приоритетът Приоритетът трябва да бъде ясно изразен, не трябва да пропускаме и хоризонталното измерение – това трябва да бъде дейност на всеки един, защото различните теми тук са и здравеопазване, и економика, и социална дейност. Искам да припомня също така, че както посочи и колегата, парламентите трябва да поддържат тази връзка не само с другите парламенти, но и с гражданското общество. И по отношение на целите за устойчиво развитие, те е, не се отнасят само за обществения сектор, а и за частния така че трябва да се съгласуват всички политики. В заключение искам да припомня, че не можем а, а, да изразим устно само а, нашите ангажименти, а на дело а, да а, ги а, докажем. Не думи, а дела са необходими тук. Конкретни дела. И това са реалности в световен план. Благодаря много. Благодаря много на испанската депутатка. Сега Мариета Италия. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря много на председателката на комисията за тази възможност, която ни се предостави днес да обменяме мисли с нашите колеги. Какъв е приноса на италианския парламент? Сената през 2017 година, през май месец, прие резолюция за развитието и управлението на миграционните потоци не се основава на спешни мерки. А, този фонд за Африка би следвало да се координира и с политиките и на транзитните, и на държавите на происход. Да разполага със собствени средства, така че е, да се е, приемат комплексни мерки. Европейския съюз трябва да разработи методология. И според нас многократно са нарушавани някои от е, разпоредбите, така че се даде, се разреши на някои държави членки да не поемат своите ангажименти, свързани с бежанците. Дъблинския мен беше преразгледан относно държавата на първо е, из, е, влизане. Да, е, предстои ни още дълъг път, но италианския парламент постигна една съществена цел. И тук трябва да приемем реформите на сътрудничеството за развитието. Нашата система е, предвижда нова динамика, сътрудничество между публичния и частния сектор, е, борба е, за избягване на разпиляване на средствата, изграждане един нов механизъм и сега тенденцията е променена. Необходим е повече ресурс, като се опираме на целта 0,7% от БВП. Така че работим в тази посока, има нетно увеличение и накрая по отношение на Африка, развитието на Африканския район е от стратегическо значение за Европа. Трябва да следим, да няма злоупотреби и ние допринасяме, имаме дял, участие в фонда за подпомагане на Африка. Законът от 2017 година, бюджетния закон, предвиди 200 милиона евро за Африка и в момента се обсъжда закон, който трябва да бъде прият през 2018 година, така че този фонд за Африка да придобие структурен характер и Италия да се ангажира дългосрочно за подпомагане на африканския континент. Така че всички партньори да работят в тази посока. Благодаря ви. Благодаря много драги колеги. Благодаря на всички за а, участието в тази дискусия и преди да дам думата на колегата, искам да припомня а, универсалния характер на целите за устойчиво развитие. Те включват участието и на публичния и на частния сектор, както това беше подчертано, и а, тази а, глобализация, на която сме свидетели, ни а, води по-скоро към развитие на многонационалните компании, които а, не спазват а, кои основни изисквания. Така че можем да отчетем крачки в правилна посока, приемане на някои задължителни мерки, споразумение в текстилния сектор и други мерки. Много от парламентите работят в тази посока. Френския парламент, например, и разпоредбите за отговорността на предприятията, в Обединеното кралство също така, в Дания, Холандия, Германия. И трябва да продължим да работим в тази посока. Това сътрудничество ще ни позволи да постигнем по-удовлетворително ниво. А сега ще ви представя колегата Арнелиц, член на нашата комисия, който отговаря за връзките с националните парламенти, който ще е, каже няколко заключителни думи. Уважаеми колеги, за мен беше много голямо удоволствие да бъда заедно с вас днес на това много важно заседание по целите за устойчивото развитие. Много се радваме а, също така, че разгледахме и въпросите на консенсус. Радваме се, че тук бяха европейски колеги, колеги от Африка, което беше много важно за разширяването на нашия диалог и до други а, континенти. Искам да направя няколко за, заключителни бележки във връзка с казаното от унгарската колега. А, има важни неща, има много важни ситуации, в които много ам, работихме в много тясно сътрудничество. Връщам се за въпроса за финансирането, което е Гален камък и колегата от Обединеното кралство а, говори за проблема за 0,7% от БВП. А, тук е много хубаво, че парламента настоява за тези 0,7% процента и приветстваме, че и Унгария чрез парламента си настоява за 0,7% и стига близо до там. И трябва наистина да се преразгледат въпроси. Германското правителство обаче говори, говори за, също за 0,7%, но включва тук разходите за бежанците националните. Европейския парламент трябва да настоява за нова рамка ние е, все още нямаме правителство, е, нямаме парламентарна сесия. Просто няма да говоря за Германия в момента. Да, има една допълнителна комисия, която включва неправителствени организации и гражданското общество, но това не е водеща комисия, така както чухме за други държави членки, като например Румъния, където се ангажира региона, германския парламент трябва все още да научи ам, как да реагира на ситуацията. Много се разва и много настоявам, че ние в нашата комисия а, трябва да се научим как да реагираме на парламента. Отново призовавам комисията да отговори. Аз говорих с... Аз бях заедно с госпожа Могерини господин Тимица в Нью Йорк и трябва да а, знаем как комисията работи целенасочено по целите комисията и парламента. Ние все още се учим тук в парламента Комисията казва, че ние ще докладваме в 2019 година в Нью Йорк. Съответно правят се много големи усилия да, бъде, да постигнем успех и а, получаваме също така представа за какво се прави от другите държави. Благодаря на представителя на Естония. А, Естония и Дания бяха представители в Нью Йорк. И както каза госпожа Санчес, нашата колега, която изготви доклада за а, в, а, конфекцията виждаме напредък в Германия, Холандия и Дания, където се настоява за по-стрикно контролирана верига за доставка на дрехи. Ситуацията ще бъде прекрасна, наистина, ако не само ООН, се, но и ние да се обединим и да решим проблема с, с а, текстилната промишленост и конфекцията. Беше споменато много. А, за значението на климата, включително и от колегите от Африка. Имаме една основна цел за а, действията по климата. А, това е също така много важно. Аз съм член на Комисията по външна дейност и искаме заедно с Комисията по околната среда да а, а, внесем доклад за а, дипломацията по климата, не само от нашата комисия, но и в а, други комити. Аз а, мисля напред за различните заседания, които ще проведем. Опитваме се да установим най-добрите практики, така че следващия път, когато се съберем това да остане като а, пункт в нашия дневен ред а, да бъде това а, една възможност как се изграждат а, ситуации. Нека да задълбочим. А, проблема с някои държави. Искам да съобщя на всички вас, че след това заседание може би ще има време. Имаме а, обяд с сандвичи, който ще бъде сервиран в кафето на третия етаж. просто слизате два етажа с, с Това ще бъде една отлична възможност за размяна на становища. Да чуем също така и становището на фундацията Бертълсман, която прави доклади по вашите страни. Искам също така много да благодаря на всички, които се ангажираха с подготовката подготовката на това заседание, например, с изготвянето на филма, който видяхме в началото и членовете на целия екип. Освен това, искам да съобщя, че отново нашата комисия ще продължи заседанието си в 3 часа. За членовете на комисията ще ви съобщя, че можете да вземе, да направите снимки. А, има различните цели извън заседанието. Ако искате да направите снимки, ние можем да ви дадем съответно такива материали, за да може да използвате снимките си за вашите цели. Информацията на фундацията Бертелсман ще ви изпратим, включително линк към филма, който да можете да покажете на ваши парламентаристи. Благодаря ви много за това, че споделихте вашите виждания. До скоро виждане след малко долу в кафенето и благодаря на преводачите, че останаха по-дълго. Отлично се справихте.